Вече две години той успешно оглавяваше Европейск... мисията на Европейския съюз в Грузия. Той ни посети миналата година, горе-долу по същото време на годината, за да а, говорим. И от тогава е назначен за директор на СПСС, една много важна структура, тъй като той ще отговаря за всички мисии на Европейския съюз, а пък а, под егидата на звеното за гражданско планиране са повечето такива мисии. А, това звено е една структура, която привлече голямо внимание напоследък. Първо, тъй като редовно провеждаме изслушвания и правим посещения в различните мисии оперативни по места, а също и тъй като в нашите доклади напоследък доклада на господин Гортиери, ето го той идва. Обърнахме голямо внимание на необходимостта да а, задоволим всички нужди на тази структура, за да може да функционира добре, тъй като това е един нов етап на изцяло, цялостното преструктуриране на звеното. И ние смятаме, че наистина то трябва да бъде добре оборудвано а, и а, както и а, материално, така и от към човешки ресурси. А що се отнася и до планирането за бъдещето на всички граждански, военни а, операции, плановете са много амбициозни, дори в някои области прекомерно амбициозни говорим за необходимостта да се създадат общи звена, които да надзирават операциите. Това е нещо, за което призоваваме от доста време напоследък и то е много разумно, като се има предвид обхвата на мисиите. Ние си даваме сметка за политическите проблеми, залегнали а, в тези мисии и искаме да гарантираме да има такова звено в областта на външните действия, за да посрещне нуждите. Например, ако трябва да се организира мисия в Либия. И като огледаме текущите мисии, аз ще се спря по-отделно на тях. Те са важни всички до една. Разбира се, основната е в Косово. Една имаме в Афганистан, в Грузия, в Босна и Херцеговина, ЮПОЛ и ЮПОЛ също. И някои други, в други области на света. В Ирак, например, като че ли малко се пренебрегва тази мисия. В Конго също ще отиде мисия едната седмица. И сред тези мисии Много от тях са за... скоро ще изтече техният срок. И трябва да видим какво ще стане по-нататък. Целта на днешното изслушване не е да оглеждаме и да се спираме на всяка от тези мисии, а по-скоро на а, звеното за гражданско планиране и неговото институционален статут е, като част от Европейската служба за външни действия. Някои важни въпроси ще бъдат повдигнати, но основното е да се направи оглед на това звено за гражданско планиране и оперативни способности. И сега давам а, думата СПСС е част от структурите за управление на кризи на службата за външни действия на Европейския съюз. В органограмата на службата, с която съм сигурен сте запознати, ние сме в горния десен, десен ъгъл и всички е нашата служба е на Авеню Кортенберг. И така, какви са тези структури? И както разбирам от председателя, няма да се спираме толкова на отделните мисии, колкото на основните им водещи структури тук в Брюксел и тъй като аз, както разбирам, съм, ще бъда първият шеф на такава структура, който ще а, говори пред вас. Ще а, се спре и на контекста, в който а, функционираме по отношение или визави на другите струк, а, структури нашето звено за гражданско планиране и е ЕМС, т.е. военната служба и дирекцията за управление на кризите. Това са три важни структури. Ние, разбира се, оперираме а, така, че около тези структури а, и институциите, с които най-вече работим са СИВКОМ, Европейския военен комитет, но най-вече Генералния щаб като част от него и ПСЕ. Е. В нашата периферия има и други институции, Европейската агенция за отбрана в Мадрид, седалище и в Агенцията за отбрана в Брюксел, Института за стратегически изследвания в Париж. Така че какво правим ние като а, звено за гражданско планиране? От историческа гледна точка, нашето начало а, беше като част от Генералния дирекция 9 но още в 2007, когато се проведаха първите граждански мисии на Европейския съюз, бе решено да се създаде една по-специфична и професионална структура, която да организира тези мисии и тогава бе създадено звеното за гражданско планиране и оперативни способности СПСС. Сега имаме в момента 8 мисии. А, исторически, погледнато назад, са проведени 15 от 23. Останалите 8 са военни не е имало смесени гражданско-военни мисии, а също може би и това ще бъде и бъдещето. Така ще се развиват нещата и в бъдеще. Вие добре разбира се, че, разбирате, че политиката, европейската политика за сигурност и отбрана се развива исторически като нанис от действия в, докато течаха няколко войни и конфликта, играеше много голяма роля НАТО, бяха проведени военни мисии. Аз мисля, че институциите все още поставят ударението на военната страна, а, като повече от а, мисиите, в които участват около половината а, човешки а, сили, персонал, а, а, са включени в тях. По същество, какво? Как работим на ежедневна основа? Ние провеждаме тези мисии, се получават доклади, които след това се обработват и се разпространяват на всички заинтересовани институции от ежедневната дейност също ние отправиме инструкции към мисиите, занимаваме се с, разглеждаме евентуални инциденти, какви промени да бъдат направени. Срещаме се с пред... посещаваме мисиите, за да получим непосредствено впечатление и се срещаме с представители на страната Думакин и също оказваме подкрепа на мисиите, което ще рече човешки ресурси, финансиране, и обществени поръчки за капиталови разходи. Най-важно от всичко това са човешките ресурси. Имаме около 4000 души персонал в тези 8 мисии, което така скромно се сравнява с а, другите институции, които изпращат а, мисии, като тези на ООН, например. А, ООН има около 30 000, виждате, че нашата численост е скромна. Да не говорим за НАТО. И също и гражданските мисии. Така че това е полето, на което оперираме, а също но има институции, с които си се съревноваваме в държавите членки относно набиране на персонал – защото оттам получаваме, това е източника на а, личен състав и за нас. Много, изключително важно е а, да имаме достатъчно личен състав, а също така в даден момент финансовото състояние на държавите членки, тяхната способност да ни изпратят персонал е от изключителна важност. Тук именно се сблъскваме с една голяма трудност, тъй като кризите си текат, но те като че ли не текат в унисон с бизнес циклите. Така че още един друг важен аспект на човешките ресурси е квалификацията им. Трябват ни високо квалифицирани хора. Бълшинството от нашите личен състав са полицаи. Има голяма разлика между персонала, който идва от полицията и този от армията, тъй като тези от армията по принцип са винаги на разположение, докато полицаите трябва да бъдат из, от, извадени от звената, в които работят. И Министерствата на вътрешните работи на държавите членки като че ли не си дават сметка какво става във външния свят в същата степен, в каквато го осъзнават Министерствата на отбраната. Ние изисква се постоянни контакти с тях, за да настояваме за гарантиране не на достатъчно човешки ресурси. Значи това е един важен проблем. достатъчни наброи, достатъчно високо квалифициран персонал. Финансиране. Изразходваме, аз съм го изчислил анблок, е, но цифрата не е толкова, не е много надежна, тъй като нашия бюджетен период не съвпада с този на Европейската служба за външни действия. Около 300 милиона евро годишно за нашите а, помощ, мисии в помощ на съответната а, част на света, а, като се включват а, изпратените, командированите от държавите членки а, и такива, които работят на договор и тъй като а, недостатъчен е броя на тези, които ни предоставят държавите членки, трябва да ги набираме на свободния пазар. Друга част от финансирането е тази за оборудване а, и най-вече бронирани а, моторни превозни средства. За тях организираме обществени поръчки на пазара в Европа, а това е най-трудното – търговете. Търговете се управляват от е, финансовият регламент на Европейската комисия. И този финансов регламент, както може би знаете, е бил предназначен за такива задачи като общата сълскостопанска политика или развиване на сътрудничество и в случая трябва да се нагоди а, е, в своята методология и там се позволяват на по-големи закъснения. Ние не можем да си ги позволим при управлението на кризите. Това е втората ни голяма трудност, с която се сблъскваме. Да. И на следващо място, освен ежедневното провеждане на мисии и подкрепа за мисиите, ние планираме и методологията, като включваме всичко това в нашите доклади. обмисляме какво трябва да бъде променено по отношение на обучение, обучение за мисии. Мислим за това как да се провежда одит на мисиите, какви да бъдат критериите, по които да се оценяват и а, нещо особено трудно. Успех на една, успехът на една мисия до голяма степен зависи не само от е, управлението, но и от външни фактори. Дали можем, дали вървим към, споръз, към договаряне, към примиряване, към сътрудничество и което фактически е мандата на мисията. И не винаги е така. Така че успехът до голяма степен, до много голяма степен зависи от външни фактори, и за това е толкова трудно да бъде измерен и да се извлекат заключения относно това къде мисията би могла да а, функционира по-добре и къде са допуснати а, грешки. Това е изключително важно при одита на мисията. Това е, що се отнася до планирането. Разбира се, ние даваме и съвети на Сивком или консултации на Релекс и а, нашият основен клиент ПСЕ. Какви са различията ни в структурите за управление на а, кризи, а, така както се, сме със седалище на Хортенберг. Като че ли има някаква асиметрия по отношение на задачите, тъй като военният персонал, за разлика от нас, не провежда мисии. Може би сте чули за голямата дискусия Берлин Плюс и за главните квартири, Няма а, договореност между държавите членки. А, как точно да се проведат и да се водят военните мисии. Обикновено те се водят от главната квартира в Потсдам, но Брасълс не го прави. Така че ние съветваме военния комитет и военния комитет съветва върховния представител за външната политика и всички структури, свързани с военните операции. Ние също даваме консултации, но в повече голямата част от нашата дейност е да ги провеждаме. А, политическата дирекция за управление на а, кри, а, кризите, с тях имаме голямо препокриване тъй като тази дирекция се занимава също с нашите мисии, а също и с военните мисии. И основната разлика е, че е, тази дирекция е, обхваща мисиите до момента на тяхното развръщане. Така че когато е, възникне криза и вече се изгради консенсус в Европейския съюз да се изпрати мисия, тогава тази дирекция за управление на кризите се включва и разработва концепция за управление на кризата. И това не е само политическа и стратегическа дейност. А, ние съветваме тази дирекция за управление на кризите как точно да постъпят и те разработват тази а, концепция за управление на кризата. Съвета взема решение за самата криза и следващата стъпка е, че ние разработваме концепцията за самите операции и вече даваме съвет на бъдещия началник на мисията всичко това произхожда от практиката на НАТО, но се адаптира за граждански условия. Когато за пръв път имахме такава мисия в Босна през 2003 година, тя скоро в обозримото бъдеще вече ще приключи, вижда и се края и вече е значително намалена като мащаб. През 2003 година нямаше други планиращи процедури или какво да заимстваме повече от НАТО. Ние просто взехме а, нещата от НАТО и ги нагодихме към нашите конкретни граждански нужди. И след като се, се вземат решенията на Дирекцията за управление на кризи и на съвета за провеждане на мисията, ние вече стъпваме в ролята си. А, но пак заедно с Дирекцията за управление на кризи, която разработва стратегическа оценка на мисията. Тя се дискутира и мандата и понякога може да бъде променен. Виждате, че си взаимодействаме много с Дирекцията за управление на кризите. Имаме препокривания, но смятам, че тези препокривания са продуктивни. Но не, нямаме толкова много препокривания с, военна, с а, генералния щаб в, в военната област. От тях получаваме само съвети. Мисля, че големия потенциал на Европейския съюз е да имаме широк набор от инструменти на свое разположение – а, ние можем да, разр... да развръщаме военни мисии, можем да развръщаме граждански мисии с цялата работа, извършена от комисията с посредством нейните инструменти, ние можем да помогнем за разрешаване на военни конфликти с граждански цели. Тоест една гражданска а, мисия, която си сътрудничи с европейската делегация, делегацията на Европейската комисия в съответната страна, за да може да разгърне работата си посредством граждански а, средства. Може да има и гражданско-военна мисия. Така че смятам, че трябва да обединим а, с наличните ни инструменти – и едно от предложенията, сложени на масата, е така нареченото ваймарско предложение от Франция, Полша, които предлагат обща главна квартира тук на Кортенберг, където да си взаимодействаме с военните, а, като обаче веригите на управление да си останат отделни и да има една а, комбинирана мисия, но да бъдат командвани по-отделно и да си съимодействаме възможно най-близко и да могат да се провеждат комбинирани гражданско а, военни мисии с а, седалище на управление някъде в Германия, Великобритания или така нататък. Австрия. Това е едно предложение на, сложено на масата, дали ще се претвори в действие, не знаем. Но нашата цел е да си сътрудничим повече с военните, за да можем да предложим планове за интегрирани мисии, да се възползваме максимално от потенциала на Европейския съюз, който е всъщност това отношение доста по-добър от този на ООН, що се отнася до гражданския потенциал. А, имаме и подорганизации, които също поемат а, своя дял а, и а, получават финансиране от а, държавите членки. До тук ще спра и ще изслушам вашите бележки, ще се опитам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря. Редица колеги искат да вземат думата. Аз самият имам следните въпроси. Първият касае нещо много важно. Мисля, че вие сами имате личен опит в тази тема, а именно проблемите, свързани с организирането на търгове, предоставяне на материали и оборудване. Ръководителите на мисии изглежда отделят много време по време на първоначалното разгръщане на операцията, много време, усилия и парични средства, за да се осигурят необходимите материали. Има ли напредък по реализирането на идеята да има някъде, да речем, нещо като склад? Чувате ли превода? Та... Да. Така както казах, осигуряват на оборудване и материали е нещо много важно при разгръщането на една мисия. Ние искаме да улесним колкото се може повече работата на ръководителите на мисии. Та затова тук е и идеята за създаването на склад. На второ място, човешките ресурси. Очертахте проблемите, които касаят много държави членки а именно командироването на служители в някои сфери, най-вече сферата на правосъдието. В национален план изглежда има някои по-важни въпроси от командироването на служители за работа в мисиите, организирани от Европейския съюз. така че тук има проблеми и затруднения в работа с държавите членки. Като директор на този отдел – С какви правомощи разполагате? Всичко ли минава през представителите в КОПС? Или ви имате някаква възможност за пряка намеса и, и осигуряването на пряка връзка с дадени министерства? Що се отнася до националните парламенти, можете ли да се вършите с тях, ако имате проблем? Това са двата въпроса, които искам да задам. Микаел Калер. Благодаря, господин председател. Господин Хабер, поздравявам ви най-сърдечно сред нас. Надявам се, че всичко с превода вече е в ред. Колегата е, Данжон е, се спря на един е, аспект, който аз малко ще се дълбоча, става дума за обществените поръчки. Нещо, което за нас, германците, винаги е особено важно. Сключват ли се един вид е, общи или рамкови договори с определени е, фирми във връзка с оборудването, което трябва да мине по линията на обществените поръчки за дадена мисия. Имам предвид не само бронирани автомобили, изобщо автомобилен парк, но и всичко останало, което е необходимо. Дали използвате е, именно варианта с рамковия договор? Освен това, вие сам посочихте колко е трудно да се намерят е, квалифицирани служители за полицейските мисии в е, рамките на НАТО също бяха положени много усилия да се създадат определени структури за гражданските и полицейските мисии. НАТО смята, че именно чрез създаването на едни такива структури за подбор на е, и квалификация на необходимите служители се утвърдиха като един добър вариант в НАТО. Вие смятате ли да процедирате така и още нещо във връзка с смяната и на председателството на Европейския съюз е, и работната програма на полското председателство стана ясно, че се предвиждат е, определени е, изменения, да кажем, нещата да се прехвърлят понякога повече към националните щабове или главни квартири във връзка с определени граждански операции и мисии. Знаем, че е, британците са на друго мнение, е, специално що се отнася до ръководството на мисиите и гражданските операции от Брюксел. Така че, какво е вашето мнение? Госпожа Ештън е, ще е, представи на 20 юли един междинен доклад за общата политика на сигурност и отбрана. Оставате ли с впечатлението, че някакси вашето звено за планиране и провеждане на граждански операции като че ли е бива окастрено по отношение на правомощията? Давам думата на господин Галтиери от групата на социалисти и демократи. Благодаря. Благодаря ви, че сте наш гост и участвате в тази дискусия с депутати от Европейския парламент, господин Хабър. Поддържаме постоянни контакти с едно много важно от стратегическа гледна точка звено, а именно ръководеното от вас звено. Нашият председател Държан вече спомена за това, че по темата ОПСО се работи е, много активно. През януари имаше е, специален доклад, е, посветен на е, ОПСО и на съответните структури във връзка с общата политика на сигурност и отбране, Не на последно място и звеното, което вие ръководите. Парламентът първо се спря на въпроса за човешките ресурси на звеното за планиране и провеждане на граждански операции, дали те са достатъчни, дали трябва да се предвиди едно разширяване на човешките ресурси. Смятате ли, че в това отношение можете да бъдете доволен, като имам предвид естествено оперативното планиране най-вече? Огромни са задачите ви, е, имате доста правомощи и същевременно персоналът ви е доста скромен. На това имам предвид. И още един въпрос. Е, става дума вече за провеждане на гражданските операции. Когато погледнем органиграмата на CPCC, е, виждаме, че <clears throat> отделните подструктури в органиграмата отговарят за различни операции, за различни мисии. Но а, мисиите, гражданските операции са с различен размер. Има големи, има малки. Смятате ли, че е необходимо да има малко повече гъвкавост по отношение на организационните структури и прехвърлянето на персонал от една структура към друга? И освен това, един въпрос, свързан с бюджета. Ние представихме вече едно предложение в контекста на общите разисквания за бюджета. CPCC е, е, е структура, която нееднократно е била предмет на различни предложения, включително и за съкръщаване на персонала, за намаляване на задачите, но и за съставане на една по-тясна оперативна връзка с комисията. Да, може би нещата би трябвало да се централизират по отношение на структурите и по отношение на процедурите. Какво е вашето мнение по този въпрос? Освен това, вие сам споменахте асиметрията между военния щаб и е, CPCC. Е, главните квартири, къде точно ще бъде седалището на главните квартири е, това за нас е много съществен въпрос. Ние също сме го разисквали. И напоследък установявам, че в документите на съвета по този въпрос е, е, вече съвсем открито се поставят въпросите, за разлика от предишните години. Какво смятате вие по този въпрос? И един последен въпрос – Именно по отношение на Европейската служба за външни дейности, е, като че ли се прави опит да се създаде едно звено за управление на кризата в е, Либия и в е, арабския свят изобщо. Но актуални са събитията в Либия. Как е, оценявате тези усилия на СВД е, службата очевидно се опитва да координира е, и CPPC, изхождайки от така, географската специфика, от е, географските е, особености при определени конфликти. През юли, както знаете, ще бъде прият е, плана за бюджета. Ще има изменения в бюджета, включително и по отношение на гражданските операции, на военните мисии, Познавате ли вече предложенията на парламента? Докладчика е, е, е Гресле. Смятате ли, че някои от е, тези предложения на парламента ще е, затруднят вашата работа и функционирането на ръководеното от вас звено? Става дума като цяло за ресурсите на Европейския съюз, но в частност какво мислите по отношение на вашата служба? Благодаря, госпожа Николай има думата. Имам следните въпроси. Един е свързан с основната задача Искам да кажете как се реализира процесът за изграждане на сили. Това е първият ми въпрос. Втория касае човешките ресурси. Държавите членки подготвят служителите, които участват в цивилни мисии Има ли конкретно обучение, което се извършва? То от държавата членка, от вас ли се извършва? Мисля, че Квалификацията е залог за успеха на една мисия. И на второ място, критериите за подбор на служителите. Как стои в това отношение? И на последно място, Грузия. Добре сте запознат с нея, с мисията там. Каква е вашата оценка за успеха на тази мисия? Bien. Euh, avant de vous donner... Благодаря. Преди да ви дам отново думата, господин директор, искам да приветствам с добре дошла делегация на Индонезия от Националния институт по устойчивост в Индонезия органа, в който участват цивилни и военни служители. Те в момента провеждат стратегическо проучване в Брюксел и са дошли на нашето заседание днес. Добре дошли, благодаря ви за посещението. Малко информация да ви дам. Говорим в момента с директор Хабър, който отговаря за отдела за планиране на граждански операции. Неговата задача включва организиране и координиране на всички цивилни мисии, планове за управление на кризи. В момента се изпълняват редица мисии по цял свят. И така, благодаря ви за присъствието на нашето заседание. Най-добре е сега да дадем думата обратно на господин директора, да даде отговор на въпросите. След това, може би, е добре да дадем думата на индонезийската делегация. Ще се спра на въпросите в реда, в който бяха зададени. Относно склада, това разбира се е средство за по-бързо разгръщане на една мисия. И макар, че според мен, много бавно се разгръщат повечето от нашите мисии. Например, в Косово, подготовката от не почти една година. При все това трябва да сме готови за много бързо разгръщане, както стана в Грузия. Мисията се разгърна две седмици след решението на съвета. От външна гледна точка всичко бе добре, но от вътрешна гледна точка имаше много проблеми. Имаше много важни неща, които не бяха осигурени, особено в сферата на сигурността. Един много важен сектор. Така че от една страна с създаването на склад ще се улесни процедурата, но от друга ще имаме допълнителни капиталови разноски. Това е ясно. Така че има си и плюс и минус идеята за създаването на склад. Другата альтернатива – рамкови договори, както казахте госпожа Галер, за основни активи, като техника за комуникации, превозни средства, компютри. Това е средство, което е избрано от комисията след разгръщането на нашата наблятелна мисия в Грузия. Имаше един основен валиден рамков договор, когато се разгърна мисията за бронирани автомобили, но всичко много бързо се провали. Фирмата изпълнител не успя да достави техниката, бронираните превозни средства. И накрая имахме 7 различни модела, 13 различни цвята, Нямахме корпоративна идентичност, нямаше и осигурена сигурност за мисията, защото при една мироопазваща мисия, независимо кой е миропазващият орган, цвета трябва да е бял. Това е основния цвят. От тогава не сме изпробвали при тежки обстоятелства случването на рамков договор след този, който се провали за бронираните автомобили. Така ще трябва да се притеглят двете неща. Бързото разгръщане и проблемите с бързото разгръщане което си има своите разходи. Така че за този етап, ако трябва да избираме между двете альтернативи, сме за склад. Човешките ресурси, особено сферата на правоприлагането, ние се обръщаме чрез КОПС към държавите членки. КОПС предава информацията към националните министерства, които трябва да вземат решение – Минава се по иерархическата структура, докато се избере съответния служител, който се участва в мисията. Прекият ръководител в много случаи не е доволен от командироването на служителя, така че има много триене в тази система. Аз съм най-добре запознат с Германия и знам какви са условията. Там положението е много сложно. Има федерална полиция, провинциална полиция. Има проблеми в отношенията между двата типа полицейски структури. Службата е само от два месеца, разбира се, но ще се опитам да се свържа с националните органи, да представя какви са нашите потребности, но така или иначе този проблем ще си остане тежък. В повечето мисии е, хората вече са били на 5 или 6 минали мисии, така че с тях нямаме проблеми. Но както казах, самите министерства, преките ръководители, те се прът в колелото на целия процес, също и конкурентите, ООН, НАТО, Вие си решавате, но се питам дали в този случай, тъй като Европейският съюз ни е най-близък, да се даде примат на Европейския съюз, е, за да можем да гарантираме възможно най-успешни мисии и най-добре кадрово обезпечение. цивилния компонент на НАТО. Разбира се, НАТО има правото да приеме цялостна стратегия. От дълго време е очевидно, че военните мисии трябва да имат цивилен компонент. Съчетаването на граждански и военни аспекти при една военна мисия е добре известна методология. Въпросът е както казахте, докъде ще стигнем в това отношение. Както вече казах, Европейският съюз, според мен, има едно основно предимство пред НАТО. Разбира се, той си има много недостатъци. НАТО има много по-големи ресурси, много по-добре в сферата на планирането. Но от друга страна, с инструментариума на комисията и всички тези цивилни инструменти, разполагаме с много по-голям набор от е, инструменти за справяне с конфликти и военни, и граждански цели. Така че трябва да подсилим това наше предимство. Държавите членки ще решат как да разпределят своите ресурси между НАТО и Европейския съюз. Кортенберг и националните щабове – Колегата каза на какво се дължи тази асиметрия. Това е стара дискусия, която води началото си от 90-те години. Um, and uh, especially the United Kingdom. Обединеното кралство най-вече не обича да се препокриват е, структурите на НАТО. Друг аргумент, който се из, из, Таква е економическата целесообразност. Но така или иначе, това решение се взима от държавите членки, не от мен. Според мен голям плюс би било да имаме интегриран оперативен штаб, защото координацията е тежка задача. Колкото по-отдалечени сме един от друг, толкова по-тежка става тази задача. и толкова по-трудно се, усечета, се осигурява съчетаването на трите компонента. Колегата Галтиери зададе редица въпроси. Доколко адекватни са човешките ни ресурси, доколко достатъчни са те, мисля, че има много добри, квалифицирани специалисти. Когато работят дадена мисия, те генерират много инициативи за справяне с съответни проблеми, но като цяло има сериозни различия в човешките ресурси, различия в подготовката на кадрите, изпращани от държавите членки. Вие имате пред количество на отношения ли? Мисля, че дилемата е неизбежна. От една страна са финансите, от друга страна е кризата. И те не върват с едни и същи темпове двете неща. Ние работим при условията на недостатъчно финансово обезпечаване от държавите членки. И това е проблем, който не можем да решим, докато продължаваме да разчитаме на командироването на служители. Ако можем да наемем на договор тези лица на свободния пазар, ние няма да имаме проблем, но пък вие ще имате проблем на финансовите средства, които трябва да бъдат осигурени за тази цел. Командироването винаги ще зависи от финансовото положение на държавите членки. и Това е проблем, който остро усещаме всеки ден. съответствието между нашата кадрова обезпеченост в нашата дирекция и мисиите. Има около 60 упълномощени служители, сравнени с 70 за Центъра за управление на кризи и 180 за военните служители. 60 е недостатъчна бройка за работа по 8 мисии. Военните обикновено правят следните изчисления, макар и да дават различни отговори на този въпрос. Да речем 120 за оперативния штаб, този щаба в Европа и по 120 за изнесения щаб, т.е. който работи директно по мисията. 120 на мисия ако това е нормална мисия. Нали имаме 8 мисии съвсем разнородни и по линия на проблематика. Така че според нас кодовата обезпеченост не е достатъчна. Едвам се справяме. Справяме се заради професионализма на служителите. Косово, най-голямата ни мисия, имаме само трима служители – те са много добри и се справят. Но в момента, в който се премести един от тях, ще се срине всичко. Това го обяснявам и на моите преки ръководители. Ние не сме достатъчно кадрово обезпечени. Имаме обезпечаващ персонал в Брюксел за мисии. Това са членове на дадена мисия, които работят в Брюксел по въпроси, свързани, да речем, с доставките. Но всъщност те трябва да са наши лични служители. Трябва да бъдат задържани на работа само при нас, за да протече глад комисията. Няма друг вариант. Който означава, че трябва да се увеличи бройката. службите на комисията Работим с службите, които са директно свързани с външната политика. Говорим с комисията сега за общия център за услуги и общия склад. Практиката ми като ми бивш ръководител на мисия е много важна. Според мен тези структури трябва да са част от нашата дирекция, а да не са между институционални. Не искам да намалявам участието на комисията, тъй като тя отговаря за бюджета, включително нашия бюджет. Така че трябва да има пълна прозрачност и контрол. Но ние най-добре сме запознати с потребностите на дадена мисия. Пътуваме непрекъснато, всеки ден провеждаме телефонни разговори, знаем от какво се нуждае дадена мисия. Трябва да се запазят преките контакти между нашата дирекция и мисията, иначе ще имаме проблеми с доставките. Трябва да съчетаем близостта до комисията с този... близостта до мисията с този общ център за услуги и връзката с службите на комисията. Това е една от основните ми задачи за мен, като ръководител според мен има тук се крият основните слабости на мисиите на Европейския съюз в сравнение с ООН. В Грузия, когато започнахме работа, имаше мисии на други органи. И се оказа, че във всички сектори нямахме проблеми само с доставките. Тъй като методологията бе различна тук. А те са ключове за успеха на дадена мисия. След, разбира се, човешките ресурси. Що се отлага до предложенията на Европорт, за два месеца нямах време да ги анализирам обстойно. Ще трябва да отложим този въпрос за следващата ми участие във ваше заседание. Отговорих ли на въпросите ви? На следващо място госпожа Николай обучение за мисии. Разбира се, всяка мисия си има обучение, за да се запознаят хората с ситуацията по, на място. Разбира се, сигурността, този, тази концепция от първия ден е изключително важно. Местните условия, културни различия. Какви са взаимоотношенията между половете, да речем, страни като Афганистан и Ирак? Ние се опитваме и работим под предварителното обучение на персонала. При някои мисии, например, има много обстойно такова, про, а, такава подготовка, в която участват и други а, нации в това така нареченото обучение преди развръщането на мисията. А, набира се персонал и след като го имаме вече, а, тези хора трябва да бъдат разгърнати възможно максимално най-бързо. Държавите искат да ги освободят и а, дали да се прави обучение в, а, по место в страната или в Брюксел, а, на чия, за чия сметка да бъде, а, за да не, тъй като доста са ни оскъдни средствата и трябва да избегнем на всяка цена дублирането на разходи. Когато се отиде на една мисия, обикновено вече пред, предходният шеф е напуснал и нещата се осложняват. Тоест, огромно значение отделяме на обучението. Критерии за набиране. Що се отнася до командированите, например от полицията, оставаме го на държавата членка. Тя избира хората. А за управленският персонал имаме процедура на селекциониране. В, провеждаме интервюта. Дали мисията в Грузия е била успешна? Аз мисля, че я, за да отговоря ще ми трябва поне половин час, но накратко. Мисията постигна желаното и мисля, че вече е време политиците да поемат штафетата по-нататъка. Винаги е трудно да се намери преход от една мисия към вече към политическите, е, политическото продължение на отношенията. Благодаря. Благодаря, господин посланник. И два последни въпроса. Господин Вайгъл, имате думата. допълнителна полза е това, че на този пост става човек, който има такъв опит като ръководител на мисия, а именно посланник Хабер. Тоест, виждаме, че вие говорите на базата на личния си опит, но понеже сте бил в Грузия, искам малко да разширя дебата и да запитам, да задам въпроса относно това. Има ли необходимост и ще има ли полза да се проведе мисия в Нагорно Карабах? Разбирам, че няма мисия от този тип, предвидена за Нагорно Карабаха и не... И не знам каква роля изпълнява една възможна мисия на Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа но там съществува проблем, имаме положение на задънена улица и въпреки, някои, въпреки някои оптимистични доклади, постоянно, непрестанно а, от групата в Минск и предните представители слушаме какво става. Значи това е въпросът ми. Какво ще кажете за какво можем да направи? Какво може да направи Европейския съюз а между другото не сме представени в групата в Минск, което е погрешно. Мисля, че трябва да бъде представен. Да, има французин, дам, но трябва да има човек, представител, официален на Европейския съюз. И последния, или по-скоро втория ми въпрос, казва оратора, е за, а, а, за мисията в а, а, гранично пропусквателния пункт Рафар дали се удължава или вече да, по отношение на мисията в е, палестинските територии. Удължи, удължена ли е? А, да, <laughs> съгласен съм с това, което казахте. А, а сега господин Таран. Благодаря, господин председателстващ. Благодаря, господин Хабер, за вашата презентация за пръв път всъщност вече разбрах какво представлява това съкрещение СПСС. И макар, че казахте и вие, че няма да се спираме по-отделно на всяка мисия, все пак искам и аз да подчертая това, което госпожа Николай каза за Грузия. Мисията в Грузия. Два въпроса имам. Първият е мандата на мисията приключва през септември тази година и що се отнася до новия мандат? Колко се преценява, че ще... Колко планирате да бъде този, тази, да се удължи мисията? И също дали сегашният е, шеф, е, господин Тискевич, ще продължи или ще бъде заменен от е, лице, което ще получи предварителна подготовка. И вторият ми въпрос чух за идеята да се слеят мандетите на специалния представител за Южния Кавказ и представ... специалния представител на Европейския съюз за грузинската криза. До каква степен ръководителя на мониторинговата мисия в Грузия ще бъде свързан с новия представител на Европейския съюз? Благодаря. Господин посланик. Благодаря много. Що се отнася до Нагорно Карабах? Е конфликта там, както вие казахте, има мисия която, е на ОССЕ, Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа, заедно с групата в Минска, Винаги има някаква конкуренция между потенциални доставчици на мисии, както Организацията за сътрудничество и Минската група. Не очаквайте сега да кажа нещо за Нагорния Карабах, тъй като а, регионите са толкова различни, че дори двата конфликта в а, Грузия, а, освен че са конфликти в постсъветското пространство, са корено различни. Разбира се, ако получим, ни бъде възложен мандата да проведем мисия в Нагорния Карабах, ще я направим и мисля, че самата организация сътрудничество и сигурност го желая много. Що се отнася до аминската група, мога да кажа, че средата в Нагорни Карабах ще бъде по, по-трудна, по-опасна. Постоянно се стреля по границите, както знаете. Азербайджан се превъоръжава. Е, враждебността между двете държави нараства постоянно. Е, Такъв военен конфликт може да избухне всеки момент е, в по-масштабен. Можем да развърнем мисия, но това ще зависи от политически съображения, които ще бъдат обмислени и направени. Що се отнася до РАФАР, гранично пропусквателния пункт, тази мисия още от, се планира от времето, когато 2007, когато Хамас пое управлението и тъй като Европейския съюз класифицира тази организация като терористична а, и сътрудничество с тях е невъзможно, тогава мисията бе стопирана, тя е неактивна, а макар и да съществува, но е смалена, редуцирана много, тъй като а, бенефициент са трета страна по едно споразумение за достъп и движение на хора, което е било сключено с, между Израел и палестинските власти, когато те е, стана евакуи, евакуацията на е, териториите в Газа. Ние можехме да спрем мисията, но я държим на едно много ниско ниво и сме обект на критика за това. Аз неодавна посетиха а, а, и там територията и Израел няма конкретна перспектива за възраждане. Те, те, те ни, обаче ни помолиха да остане мисията такава каквато е поне до края на настоящата година. Така че точно нашата, нашото звено ще трябва да вземе решение за това. На следващо място Мандата за мисията в Грузия вероятно ще бъде удължен от септември 14, когато изтича с още една година. обикновено, обичайно е да се удължават с една година. Нов, новият шеф още не е там, генерал Тишкевич. Той ще поеме длъжността на 18 юли, доколкото си спомням, казва ораторът. Той има мандат най-малко до изтичане на целия този доидния, манда, доидния период на мандат. Това е поне ясно. Не съм си направил пълни бележки, казва оратора. Какъв беше следния, следващия въпрос? Да. Двете а, две структури. Едната отговорна за, отговорни за Кавказ бяха слети и те все още съществуват Имаме интензивни контакти с тях, както и с делегацията на Европейския съюз там. Но като шеф на мисия участвах в дискусиите в Женева. Това е политическо решение. И съществуването на тези структури USR дава възможност да се разработи политически ноу-хау, защото тези структури са винаги предпочитания събеседник, тъй като са винаги за правителствата по места, тъй като са там а, на място. Така че с това се подчертавам важността да бъдат а, оборудвани всички делегации, да имат достатъчен консултантски потенциал за водене на преговори. Мисля, че е много важно и това е една текуща задача Европейския съюз да бъде представен като институция с един глас, а не от една страна мисията, от друга страна делегацията на Европейския съюз. И като делегацията най-често, ако щете, раздава различни полезни неща, улеснения, визови улеснения, документи, изближаване с Европейския съюз на, по, по место. А мисията изисква нещо конкретно, поведение, мерки на място. Така че ако тези две крила бъдат обединени, ще е по-добре. Те, ще се, те ще се допълнят. В противния случай няма да е добре. Затова е много важно двата европейски актьора или играчи по място да се, на място да се координират. Вашия първи въпрос беше за СПСС, нали? Значи всъщност отговорих, поне така смятам, на всички въпроси. Благодаря, господин посланник. Мисля, че наистина отговорихте на всички въпроси. Съгласен съм а, с казаното, че структурата, на която сте, ставате ръководител – не е лесно да бъде обяснено как функционира, но вие го направихте чудесно и мисля, че ще е добре да се срещаме с вас и да ви изслушваме така по-редовно. Както мисля, че на 12 юли ще има изслушване, когато ще изчу, чуем и представители на а, Дирекцията за планиране и управление на кризи на 12 юли. Но още веднъж искам да благодаря за всички обяснения, които дадохте. Едно отлично продължение на вашата работа. Желая ви кораж и ще се видим скоро. Сега ще дам думата на нашите гости от Индонезия. Тук е, сред нас са представители на Националния институт за устойчивост на Република Индонезия. Ще моля, представете вашия институт. Благодаря, господин председател. Ще използвам случая. Ще говоря на френски. Вие също говорите френски. Съжалявам, че не мога да говоря на индонезийски народния си език, но нямаме преводач, който да направи връзката. И така, позволете ми да ви благодаря много сърдечно за възможността да присъстваме на заседание на ръководената от вас подкомисия тук в Европейския парламент. От 1998 година знаете, че се радваме на демокрация в нашата страна след е, рухването на диктатурата. При нас Благодаря е, много и на господин посланника. Е, получихме интересна информация от него. Благодаря и на всички членове на подкомисията. Няколко думи за нашият институт. 80% от е, състава са политици, но има и служители на полицията, юристи е, кмета на е, сумата е, също е в състава на института. Той е член и на делегацията. В момента ние в Индонезия имаме различни региони, различни административни единици, така че е, отговорностите вече не са концентрирани единствено в Джакарта. В института работят не само представители, излъчени от правителството, но и е, представители на различни неправителствени организации. Целта на нашето посещение тук – е да се запознаем по-отблизо с е, ролята на Европейския парламент, с е, неговите правомощия, с начина по който той работи. След е, бомбеното нападение и терористичния акт в Бали през 2002 година преживяхме тежки години. Трудно бе да е, възстановим е, нормалният живот. Много интересна за нас е темата законодателство и същевременно радикализация в Европейския съюз е, така че е, ние ще се опитаме на базата на това, което виждаме и чуваме тук в Европейския парламент и в Европейския съюз, да предприемем е, един задълбочен анализ, да сравним нещата. Ние сме, така да се каже, е, е центъра, на, в който се раждат идеите за е, нашата република – Имаме огромно а, население в Индонезия, имаме множество структури, които би трябвало да помислим как точно най-добре могат да се управляват и да се свържат помежду си. Благодаря ви, господин управител. Аз а, бих желал от своя страна да ви поздравя за отличния френски. Много се радвам, че е, вие и вашата е, делегация е, е тук в Европейския парламент. Говорите за радикализация, имате предвид борбата срещу терористите, срещу крайните, срещу екстремистите. Да, точно така. Ние имаме терористи и групи, терористични групи в определени области в Индонезия. Е, понякога е, нямаме основание да ги наричаме терористи, но това са радикално настроени хора, които са се организирали по някакъв начин. И това, което за нас е особено полезно и интересно е да видим какъв е вашият опит е, по отношение на законодателството, какви са правните основания за борба срещу подобни хора, по какъв начин можем да организираме същевременно и превенцията в това отношение. Ние разчитаме най-вече на образованието, на социалната интеграция на хората. Хубаво е, че сме тук и че можем да обменим с вас опит по отношение на дерадикализацията, защото е, европейските институции, Европейския съюз е символ за е, омиротворяване, за търсене на е, сближаването и на е, мирни е, те опити за справяне с конфликти. Това е в основата на вашите ценности и точно за това смятаме, че Европейския съюз за нас е особено важен партньор в това отношение. Много важно е, е естествено, когато говорим за законодателство, е, да подчертаем и това, че държавите членки е, се ползват с автономност, с суверенитет, най-вече по отношение на борбата с екстремистите. Също време, но ние тук в Европейския парламент имаме и комисия за гражданските свободи и правата на човека, която разработва препоръки, насочени най-вече към Европейската комисия, която пък от своя страна може да предлага проекти за правни актове във връзка с борбата срещу тероризма, срещу радикализацията сред населението, за която вие говорите. Ние Естествено, имаме споразумения и конвенции по отношение на правата на човека, по отношение на е, наказателното право, междувременно вече също редица правни актове Имаме съд, Европейски съд за правата на човека, но в структурата на Европейския съюз е, съдебният орган с особено голямо значение е, е съдът на европейските общности в Люксембург. Много се радвам, че сте тук, за да обменим опит с вас. Е, е, ние поставяме акцент в нашата дейност върху хармонизацията на законодателството в е, Европейския съвет също има звена, които отговарят за борбата срещу тероризма. Имаме и координатор по отношение на борбата с тероризма. Неговата роля е по-скромна. Той отговаря най-вече за стратегията за сигурност, а в това число и за борбата срещу тероризма. Но, както ви казах, в тази сфера държавите членки е, имат собствени правомощия. Те е, естествено обменят опита. Е, който са насъбрали в борбата срещу тероризма, на европейско равнище. В момента в центъра на вниманието ни и в центъра на това заседание бяха гражданските операции на Европейския съюз извън територията на Европейския съюз, но ние се занимаваме и с военните мисии, с гражданско-военните мисии. Всичко това спада към правомощията на нашата подкомисия. Естествено, че борбата с тероризма също е в центъра на нашето внимание, но ние се занимаваме най-вече с аспектите на сигурността и отбраната. Господин Галер, може би и вие искате да кажете няколко думи? Не? А... Нека аз да поздравя нашите гости от Индонезия. Моят съпруг и аз имахме възможност да посетим Индонезия. Не бяхме навсякъде. Вашата страна е огромна. Ще се възползвам от случая да приветствам усилията на индонезийското правителство за възпиране на радикализацията в страната. Естествено, че това е голяма опасност, голяма заплаха за Индонезия, срещу която трябва да се предприемат активни усилия и много се надявам, че ще можем да обменяме усилия в това отношение, е, е опит в това отношение. Позволете ми, казва председателят, да добавя, че Индонезия има опит и с е, мисии, операции е, извън своята територия. Е, ние имахме възможност да работим в Аче и Индонезия е, бе един от малкото ни партньори извън държавите членки на Европейския съюз. Да, благодаря ви. От името на Националния институт, чийто управител съм, Да, имах възможност а, да наблюдавам отблизо как а, а, работят а, силите на Европейския съюз в АЧЕ а, при управление на кризи е, в резултат на природни бедствия, на цунамито там. Е, но е, трябва да кажа, че съм много благодарен за възможността аз и моите индонезийски колеги да се възползваме и да почерпим опит от представителите на Европейския съюз там. Председателят благодаря а, е, за това посещение и много-много се надявам, че и в бъдеще ще имаме достатъчно възможности за обмен на мисли и опит. И така, а, е, закривам заседанието. Следващото заседание е на 12 юли. Тогава основната тема ще бъде мисията в Конго.